Diamo inizio, Започваме заседанието. Точка 9 от дневния ред. Девета точка. Трябва да гласуваме статистиката на селското и рибното стопанство. Целта е привеждане в съответствие с Лисабонския договор. Нека да преминем към гласуване във връзка с приспособяването на някои законодателни а, текстове в областта на статистиката на селското стопанство и рибното стопанство. Аз съм а, докладчик а, по а, този а, доклад. Включил съм 9 идентични изменения – по едно изменение за всеки един от а, законодателните актове. Целта на тези изменения е свързана с периода, за който се делегират правомощия на комисията. Този срок трябва да бъде ограничен до 5 години. Не трябва да бъде за неопределен срок. Няма други изменения, представени от а, депутати на тази комисия, но сега съветът предлага някои изменения, като има такива, които са проблематични за парламента и ако съветът настоява настоява да бъдат прияти неговите изменения, то тогава ще преминем към тристранни преговори. Ако никой не иска да вземе думата, аз предлагам да гласуваме. Ако искате, можем да гласуваме в блок. Съгласни ли сте? Няма възражения. Започваме с електронно гласуване. гласуваме електронно. Работи ли? Готови ли сте? Добре. Начало на гласуването. Гласуваме в блок девете изменения наведнъж. Който е за? Qualcuno che non ha la carta lo dica che il segretariato prende Ако има някой без а, карта, нека да вдигне ръка. Секретариатът ще отбележи неговия глас. Добре, единодушно приемаме проекто доклада. Сега начало на гласуването за изменения проекто доклад. Начало на гласуването. Не, все още не. Добре. Вече начало на гласуването. Край на гласуването. Единодушно одобряваме проекто доклада. Благодаря ви много. Bene, proseguiamo colleghi. Allora, punto 10. А сега продължаваме с точка 10 изложение на комисията относно законодателното предложение за преходните разпоредби за 2014 година. Уважаеми колеги, правилата за 2014 година трябва да бъдат прияти от парламента и съвета преди края на годината. Тези преходни разпоредби са свързани с технически мерки, насочени към различни схеми на подпомагане в рамките на ОСП. Тези правила би трябвало да позволят на държавите членки да поемат правни ангажименти в някои от областите, свързани с вече съществуващите схеми за подпомагане. Имайки предвид, че разходите трябва да бъдат избираеми за новият проект на новият период на планиране. И естествено има предвидени преходни разпоредби за Харватия. Има такива мерки, които са свързани с директните плащания, които се прилагат през 2013 година и ще продължат да се прилагат и през 2014 година. ЕНП е групата, която вчера режихме на, заседан... на заседанието на координаторите да се заеме с доклад по този въпрос. Тук е господин Тасос Ханиотис от комисията, който ще ни представи това предложение. И ще ви моля, който иска да заяви, че иска да вземе думата след това. Благодаря, че ми давате възможност да представя накратко на каква логика почива предложението. Няма нужда да подчертавам, че в момента тече усилена работа в рамките на тристранните срещи, за да направим така, че реформата на ОСП да е факт и да влезе в сила от 1 януари 2014. Има въпроси свързани с правното основание на реформата, предвидена за 1 януари. Необходими са някои преходни разпоредби за да сме сигурни, че ще е плавен прехода към новата система и да се осигури приемственост. На тази логика именно почива и предложението. Относно преките плащания, искаме държавите членки, най-вече разплащателните им агенции, да са добре подготвени за новата система – която очевидно ще изисква някакви корекции и промени. Искаме да дадем време и на стопаните да получат информация за ефекта от новата политика. Ето защо заявките за плащания за 2013 ще са по преходния режим, като тук се отчита и присъединяването на Харватска. За втория стълб трябва да направим мост между две последователни програмни периода. Това не е нещо ново, не е безпредседентно. Трябва обаче тук да отчетем няколко нови елемента, които изискват по-конкретни мерки. А именно забавяне на решението на новия директор. Трябва да изясним някои въпроси, свързани с изходната позиция за мерките за агриекологични плащания, климата и кръстосеното съответствие. Нуждаем се от преходен режим, за да могат държавите членки да поемат ангажименти за нови плащания, за мерките в животновъдството за 2013 година, макар и средствата за действащия период да са изчерпани и да могат да продължават да изпълняват текущите си ангажименти за новия финансов период. И на последно място за хоризонталния регламент са необходими някои преходни е, разпоредби, които ще гарантират кръстосното съответство и САК и системата за консултации в земеделието при прехода към новата система. Искам да подчертая, че Преходните мерки включват разпоредби, даващи възможност държави членки да прехвърлят средства между стълбовете. Гъвкавост. С оглед решенията взети от Европейския съвет е, за предложението за многогодишната финансова рамка. Що се отнася до възможността за прехвърляне на средства между стълбове, както добре знаем, съвета и Европейския парламент имат позиции, които трябва да се сближат по време на текущите преговори. Ето защо, когато визираме многогодишната финансова рамка, я слагаме в скоби, за да дадем възможност регламента да бъде адаптиран към окончателното решение, което ще се вземе в тази връзка. Относно отражението върху бюджета, като се имат предвид заключенията на Европейския съюз, намаляването на преките плащания ще е около 130 милиона за финансовата година 2015, което е съобразено с заявките за плащания за 2014 за преки плащания. А що се отнася до мерките за развитие на селските райони, ще има някои прехвърляния без, без цялостен финансов ефект, но на този етап не можем да намерим количественото измерение, точно количествено измерение на ефекта. Това са общите насоки и цели на преходния режим. Ако имате някакви въпроси, с удоволствие ще дам разяснения. Благодаря. Molto bene. Grazie Tassos, direi che ha chiarito bene la presentazione. Ci abbiamo Garzia. Благодаря. ви за а, Ето имената на пожелалите да се изкажат. Благодаря, господин председател. Искам да задам един въпрос на комисията. На първо място благодаря за изложението, но имам усещането, че повтаряме същите същите аргументи и същия сюжет, като това, което ни се случи вчера с финансовата дисциплина. Регламентът трябва да бъде направен. Естествено, ние се нуждаем от инструмент, за да отговорим на фермерите и за да имаме инструмент през следващите години. Това е така, това е факт. Но този регламент има бюджетни, бюджетно въздействие, които са свързани с решенията на съвета на министрите цифрите. Аз виждам някои изменения, някои цифри, които са свързани с приложенията. Например, в приложение 8, където има помощи предвидени за държавите членки. Аз разбирам, че разчетите, които са направени, са на основата на това споразумение. Но Парламентът и тази комисия искат данните по държави членки. Комисията ни казва, че не разполага с тези данни, защото съветът не е взел решение. Но пък сега от друга страна вие сте използвали тези данни, за да подготвите приложението. Моят въпрос е дали съкръстенията, които са предвидени, са като последица от прилагането на финансовата дисциплина или представляват нещо различно. Аз не съм била най-добрата по математика, обаче все пак знам да събирам и да изващам. И повтарям, когато министърът в моята страна казва, че ние ще имаме повече пари за ОСП през следващия програмен период, а виждам, че тук в приложението за моята страна, за Испания, има понижение от около 6,20 6,25% стигаме до 4,8 милиона, мисля. Това прилагане на финансовата дисциплина ли е или е нещо друго? Искам да се запозная на какво основание са направени измененията в тези приложения. Благодаря много. Благодаря. Благодаря. Господин Дорфман а след това ще дадем думата отново на Тасо, за да отговори. Благодаря, господин председател. Моят въпрос е свързан с казаното от Ираче. Тя искаше да зададе допълнителен въпрос във връзка с процедурата. Смятам, че сега трябва да подходим към този преходен регламент в парламента. Както казва комисията, Става въпрос и за финансови разпоредби. Но правим всичко това без да имаме бюджет за едната година, защото няма многогодишна финансова рамка. Как се комбинират тези два елемента? Тези преходни норми могат ли да бъдат прияти без съществуването на бюджет? И на второ място, въпросът, който зададах и преди, във връзка с развитието на селските райони. Какъв е графикът, който сте предвидели? държавите членки и компетентните власти, кой има компетенции. Държавите членки питат тази година ли трябва да представя плановете или трябва да го направя през следващата година, когато вече се изпълняват плановете. Не мога да си представя, че до края на годината във всички региони, във всички държави членки Примерно, ако се замислим и за Италия, има 21 плана за развитие. Така че аз не мога да си представя, че всички тези планове ще бъдат готови до 31 декември 2013 година. Да са изготвени, да са одобрени на национално равнище и на равнище комисия. Благодаря. Благодаря, Алберт. Господин Сантош поиска думата също. Луис, имаш думата. Да. В действителност Ираче вече каза думите, които исках да споделя с вас. Видях, че има някои разпоредби. До момента не сме говорили за въпроса за външната конвергенция. А сега предложението на комисията вече утвърждава едно мнение на съвета на комисията. За мен това е липса на уважение от страна на комисията, защото действа като че ли парламентът не съществува. И това за мен е неприемливо. И още един практически въпрос – развитието на селските региони. Доколкото разбрах, държавите членки ще могат да поемат нови ангажименти по отношение на развитието на селските региони през 2014 година – това означава, че през 2014 година в сферата на развитието на селските региони все още ще могат да бъдат поемани ангажименти, така че тези ангажименти ще бъдат осъществявани през следващите две години. Искам да попитам дали на практика това ще се осъществи през 2014 година ще бъде същата процедура, както и останалите години по отношение на валидността на програмата. Прав ли съм? Благодаря, Луис. И преди да дам думата на Тасос отново, бих искал да уточня нещо. Уточнението е свързано след направените коментари. Това не е обикновено законодателно предложение. Тази тема не е идентична на останалите. Тази тема наистина е свързана с останалите досиета. Вчера в дебата на координаторите искахме да изясним значимостта на този законодателен акт – този законодателен акт наистина е много, много пряко свързан с останалите законодателни актове, така че е необходимо да има тясно взаимодействие между докладчика по този доклад с докладчиците по останалите доклади. Защото трябва да сме сигурни, че ще има последователност между решенията, които ще бъдат взети по този инструмент и по останалите инструменти, които се разглеждат. Не трябва да забравяме а, мнението на съвета, на комисията, но този акт наистина е тясно свързан с останалите обсъждани законодателни актове. Тасос, вече думата е твоя. Благодаря, господин председател. Повдигате много уместен въпрос. Нека да започна с това, което каза Капуле Сантос. Не става а, а, дума само за това, че ние ви уважаваме. А, но тук става дума за институция, която играе решаваща роля в нашата работа. Е, всичко, което е свързано с многогодишната финансова рамка и с тази институция, като че ли се слага в скоби. Но нещо друго, което трябва да се вземе предвид, че има съществуващ график. От 1 януари 2014 по един или друг начин ще трябва да гарантираме безпроблемният преход от сегашната система към новата система. Именно за това този регламент цели да установи облиите, било в преките помощи, било в развитие на селските райони, където този преход трябва да бъде подпомогнат. Как да осъществим прехода в директните преходи, в директните плащания? На, на цифрите сега, сега не, не са на лице. Но а, ако не работим върху тях, преходът ще бъде затруднен. Много добре разбирам, че вие настоявате да имате точните данни и отново ще предам а, това на колегите, които отговарят за тези данни. Но трябва да се вземе предвид и сегашното състояние на нещата. Данните за преките плащания, а, с тях се работи, би било по-лесно да се работи. Необходимо е обаче по-голяма яснота, що се отнася до развитието на селските райони. Знаете, че този въпрос се обсъжда и в а, други области и се обсъжда как да ви бъдат представени тези цифри. А, но това, което искате, ще бъде предадено където трябва. Подигнахте ви въпроси с мерките за развитие на селските райони. Там ще се осигури непрекъснатост, но ще настъпят и промени. Предимствата на развитието на селските райони при преките плащания, е по-доброто разпределение на плащането по години. Всички е, служби в момента работят за подготовката на, за подготвят програмите бъдещето, като има предвид стратегическата програма, разработена от комисията. Те работят за да довършат в общи черти приоритетите на тази програма преди лятото. Очевидно ще настъпят корекции в програмата, след като вече имаме на разположение подробности по споразумението, което ще се сключи. Има една област, така нареченото позеленяване, която до голяма степен ще определи изходните позиции, от които агроекологичните програми ще преминат в следващия програмен период. Значи, какво е необходимо за следващия период? Да знаем как, кои са точно тези райони, какви са точно тези мерки – дали ще е необходим да се осъществи превод въз основа на съществуващите правила, и след това да настъпят корекции. Мисля, че в най-общи черти по този начин обясних логиката, от която сме се ръководили. И още един път искам да подчертая, че тук всичко е взаимосвързано. И казвам го именно поради моето уважение към Европейският парламент. Благодаря. Благодаря, Тасос. Мисля, че това беше е, достатъчно ясно. Никой друг като че не иска думата. Да, я съвсем накратко, Съжалявам, обаче аз не разбрах какво искате да кажа. 6,25% по-малко. Това са цифрите в приложението за Испания. Това какво означава? Допълнително съкръстение или последица от финансовата дисциплина? Е, Тасос, puoi fare un'ulteriore precisazione, anche se credo che la risposta sia affermativa. Е, Тасос се опита да обясни. Е, Сега ще даде допълнителни разяснения. Отговорът е да. Ще се опитам да ви изпратя таблици с е, подробности, за да видите как, е, каква е картината още по-ясно. Благодаря. Благодаря на комисията. Благодаря на Тасос. Очевидно е, че комисията изхожда от заключенията от срещата на високо равнище на 7 и 8 февруари. Но, както разбирате, Европейският парламент още не е дал зелена светлина на тези решения. Имаше думата. Благодаря. Исках само да отбележа факта, че ценя факта, че генералната дирекция в комисията бележи, отбелязва, че сега съществува по-голяма прозрачност. Всички данни трябва обаче към тази прозрачност да въжи за всички видове данни. И за това бих искал да помоля Европейската комисия да ни изпрати онва, а, по което е постигнато споразумение в съвета на 8 февруари. Изглежда, че там разговорите са приключили, а, но министрите, когато излезаха от заседанието, споменаха какви суми ще бъдат дадени на повторя стълб на техните, на техните страни, но ние също трябва да имаме тези цифри. Благодаря, Луис. Благодаря. И мисля, че сега не съм... Можем спокойно да минем към следващата точка от дневния ред. Представяне на проучване относно ролята на протеиновите култури а, в, в опазване на околната среда в рамките на новата обща селско-стопанска политика. Кристин Уотсън ще представи проучването. Става дума за екологичните предимства на протеиновите, на протеиновите култури в рамките на новата ОСП. Добре дошла, добре дошли и на другите следователи Питър Санда, Андрея Буес, Сара Пресъл от Центъра за земеделски проучвания Лайбниц в Германия. И така, давам ви думата, госпожа Уотсън. Имате думата. Добър ден, благодаря, че ми дават възможност да ви представя нашето проучване. Пред вас имате проекта доклад, и от неговото написване до сега има промени. Докладът се основава на научни данни, експертни познания. Направили сме препоръки, приветстваме и вашия принос за окончателната версия на доклада. Искам да ви напомня какво представляват протеиновите култури и защо са интересни. Всички протеинови култури са от семейство на бобовите култури. Тук се включва грах, боб, лупини, соя. Те са много важни за предоставянето на аминокиселини. Основната характеристика е, че бобовите култури и протеиновите култури извършват така наречената биологична фиксация на азота. Ако видите кореновите системи, ще видите малки бучки, възли, и бактериите, живеещи в тези възли, хващат азота от атмосферата и го превръщат в протеин, т.е. няма нужда от азотни торове за тези култури. Има и закономерност при цветенето, което е, цъфтенето, което е известно на градинарите. Всички сме запознати с граха, с боба, с сушулките – Значи, тук говорим за, за лещи, за лупини, за грах в примера. Друга важна част от бобовото семейство са фуражните култури, да речем детелината. Но те са извън контекста на проучването. При все това в едно от приложенията на доклада се дава информация и за фуражните бобови култури. Производството на животни в Европа зависи от внос на протеини. Ако видим статистиката вляво, ще установим, че непрекъснато расте вноса на протеини на соя от 60-те години насам. Тук сме посочили и цените за соята с две линии – за двата типа сои. Както виждате, скоро имаше увеличение на цената, което може би ще се отрази на бъдещия внос. Може да представим нещата в количествено измерение за соята, но може да помислим и за обработваемата площ извън Европа, необходима за производството на соята. В тясно на диаграмата е показан обработваема площ износ. Ние сме много добре в сферата на въглехидрати. Изнасяме въглехидрати, само че внасяме много протеин. Около 40 на 100 от културите в света се отглеждат на обработваеми площи извън Европа. Процента на обработваеми площи в Европа, използвани за протеинови култури, е нисък. Дори в най-тъмно зелено имаме само от 7 до 25% площи с протеинови, с протеинови култури. А в по-бледо процента е почти незначителен. Относно земеделските стопани, произвеждащи такива култури, основният плюс са економиите от азотни торове не само за самата протинова култура, а и за последващите култури, защото остава сплатични количества азот в почвата след протеиновата култура. Втория плюс. Протиновите култури като част от свитбооборота могат да донесат и други ефекти, за останалите култури, освен тези свързани с ефекта. Намаляване заболяванията, подобрени почни условия и плодородност на почвата. Добива може да нарасне с 15-25% за културите засети след протеиновите култури. Това са определени плюсове за земеделския стопанин по време на сеитбо оборота. А сега по-общите екологични ползи, свързани с азотния цикъл. Говорихме за намаляването на използването на торове. Намалява обаче и необходимостта от енергия от изкопаеми горева за производство на тези торове и емисиите парникови газове, най-вече азотен оксид, който е свързан с производство и използване на азонови торове. Емисиите азотен оксид са много ниски при протеиновите култури. Друг важен екологичен плюс на тези култури е биоразнообразието. Виждате цвечетата в бяло, колко привлекателни са те за насекомите, което е важно не само за бобовите култура, а и за другите култури на полето. Бобовите култури диверсифицират е, системата на културите, те предоставят и важни ползи за диверсификация на почвата. Един от въпросите, свързани с вноса на протеинови култури, е какво става в полетата, където се отглеждат такива култури. Големи количество от протеините, които внасяме са от Южна Америка. Тук най-горе, в дясно на картината, виждате след отглеждането на соеви култури няколко години наред, като част от интензивна култура, има промяна в земята и деградация, което трябва да се реши. Има някои проблеми, свързани с масовото отглеждане на протеинови култури в страните на происход. Това е малко по-сложен слайд. На него има оценка на жизнения цикъл – сравняване на екологичното въздействие на стоки и продукти и процеси, свързани с производство на местни продукти в Европа. Ние тук сме взели данни от литературата и сме направили сравнение най-горе, използване на вътрешен фураж, основаващ се на бобови култури и внос на соя. Основното послание е колко цифри са в зелено. Зелено означава екологични ползи пред вноса на соя. Има случаи, в които ефектът ще е отрицателен, но има много важни положителни ефекти, що се отнася до енергопотребление и парникови емисии. Най-долу са показани допълнителните ползи от произвеждането на протеинови култури, в самата ферма, тъй като се намаляват транспортните разноски. Нарастване на потреблението на свинско и пилешко в Европейския съюз е основен фактор за увеличаване на вноса на протеинови култури. Тук се показва увеличението на потреблението от 60-те години на миналия век до 2010-та. Най-долу, в по-блед свят, е месо от преживни животни, говеждо. Тук няма съществена промяна. Но ако видим в по-тъмните нюанси, там е показано свинското и пилешкото. Има съпоставка с вноса на соя. Виждате, че с увеличение на потреблението на месо се увеличава и вноса на соя. Има редица агрономски предизвикателства, свързани с увеличението на производството на протеинови култури в Европа. На диаграмата виждате, че от 60-те години на миналия век до 2010 година расте производство на пшеница в Европа. Цифрите са от Франция като пример. Но виждате, че се увеличава производството на пшеница в Европа почти 4 кратко. В сравнение с линиите долу, които показват производството на соя и добива на соя в Европа, добива на соя и пшеница в САЩ. Тук става въпрос за инвестиции в растениевътството и агрономи, агрономството. Т.е. пшеницата има съпоставително предимство пред соята в контекста на Европа. С увеличението на цените на соята може баланса в бъдеще да се промени. Тук са редица интервенции за увеличението с цел увеличаване на добива на протеинови култури в Европа. Най-горе обаче става ясно, че като цяло производството на такива култури бележи спад в Европа. Най-долу има данни за соята и граха, има някои промени, но като цяло въздействието на политиката не е довело до промене на тенденцията за спад на отглежданите протеинови култури. А сега искаме да помислим как с политиката може да се промени положението. Протиновите култури имат сложен обществен ефект. Трябва да помислим за една комплексна политика, която да използва цял набор от мерки. За да се преодолее протиновия дефицит, трябва да се предвидят допълнителни мерки в ОСП. Всичко трябва да почива на идеята за балансирана селскостопанска политика, да не насилваме никой да отглежда бобови култури. Тук не говорим за цели за производство на протинови култури, а по-скоро за намаляване на нежелателни практики, и по целесообразност насърчаване, увеличаване на производството на, на протеинови култури. Нуждаем се от цялостна стратегия, която да включва и производството, и потреблението на протеинови култури. Има редица причини, поради които е уместна публичната намеса. Надявам се, че вече ви демонстрирахме някои от тях, да речеме ползите за земеделските стопани, за ОСП 2020 година, намаляване на протеиновия дефицит и екологичната политика. Сега искаме да ви покажем някои потенциални варианти. Първия е по-строги изисквания за диверсификация на културите. Сегашните предложения за диверсификация на културите в ОСП няма да доведат до сериозна промяна. За да доведат до сериозна промяна, вместо да се замества една зърножитна култура с друга, трябва да се помисли за мерки, които да включват различията в семействата култури и евентуално сеитбооборот. Това почива и на екологични съображения. От друга страна, минуса е, че ще е по-ограничен избора на култури, които се отглеждат и може да се стигне до отглеждането на по-низко добивни култури, на по-низко печеливши култури. Втория вариант – класификация на отглежданите бобови култури като принос към зоните с екологична насоченост. Ние не искаме бобовите култури обаче да намаляват другите добри мерки, само че те могат да са важни за зоните с екологична насоченост, където се провежда интензивно земеделие. Разбира се, ефекта зависи от е, техната цялостна площ в зоните с екологична насоченост. Третия вариант са доброволни схеми за обвързани помощи. В новите предложение се премахва премията за протинови култури, само че има възможност за доброволни схеми за подпомагане. Така се отговаря на социалните и економически предизвикателства в някои области. Това може да е много важно за насърчаване, подпомагане на отглеждането на протинови култури. Ако мярката се приеме от всички държави членки, процента от общите отглеждани плочки ще стане много повече от 2%. Само, че трябва, разбира се, да вземем предвид и отражението в контекста на СТО и ще си необходими доста сериозни инвестиции, за да има ефект от този вариант. Има и други три предложени варианта в контекста на ОСП насърчаване на бобовите култури чрез агри-екологични схеми. Това е сходно с мярката за диверсификация на културите, само че няма ограничаване на свободата. Основните цели са биоразнообразието. Тук има нужда от гъвкав подход, за да се оползотворят най-добре местните приз... предимства. Друг вариант – увеличаване помощта за органичното земеделие. По необходимост увеличаването на тези площи ще доведе до увеличаване на отглежданите бобови култури. Органичното земеделие не използва азотни торове, ето защо то отглежда бобови култури, за да подпомага отглеждането на други култури, чрез вноса на азот в почвата от бобови култури. Плюсовете е, че имаме установена рамка за биоземеделието и потребителите са готови да плащат по-висока цена. Това обаче е скъп вариант. Става дума не само за ползи от бобовите култури, но други установени ползи от самото биоземеделие. Друг вариант. Инвестиции в научно-развойна дейност. Това може да стане по линия на Хоризонт 2020. Комисията да даде насоки за тези инвестиции. В други страни по света протеиновите култури наистина се подават на научно-развойна дейност. Нуждаем се от кръстоски, за да се подобрят показателите на протеиновите култури в дългосрочен план. Това е свързано и с вредителите и с заболяванията. Нуждаем се от разяснителна кампания за ползите за фермерите от отглеждането на протеинови култури, дългосрочните ползи за земеделската система. Трябва да помислим за проблема на финансовия дефицит през при житните култури. Това е свързано и с продоволствената сигурност. това са 6 варианта, които предлагаме в рамките на ОСП. А сега накратко някои от вариантите за подпомагане на протеиновите култури извън ОСП. Протеиновите култури са част от опазването на климата. За да се борим с емисиите въглероден диоксид и азотен оксид, то тук са необходими протеинови култури. Ако намалим производството азотни торове, това ще е добре и ще има полезен ефект. Втория вариант – политика за хранителните вещества. Запознати сме с е, директивата за нитратите и, и рамковата директива за водите. Данъчното облагане на торовете е един вариант, що се отнася за намаляване на екологичното им въздействие. Но не трябва да забравяме, че ефектът ще е различен в различните райони и в зависимост от културата. Трябва, може би, да се помисли за по-добро използване на азота в някои зони. Балансирането на хранителни вещества се използва за подобряване на управлението на тези вещества. Но тук има спорни въпроси, като въпроса за определене на количествата азот, които се спестяват. Последният вариант – подпомагане на инициативи на производителите – отгоре и отдолу – Например, Дунавската асоциация, където хората са се обединили за да насърчават производството на соя. Изграждането на мрежа между производителите е много важно. Важен е и преноса на познание и информация. И така, в заключение, протиновия дефицит, който се наблюдава в Европа, се дължи на дисбаланс между производството и потреблението на протеин. Ако увеличим производството на протеинови култури, това ще има положителен ефект за развитието на по-устойчива и балансирана система. И това е основното. По-балансирана земеделска система в Европа. Надявам се ви показахме, че е необходима публична намеса, за да се помогне този процес по-добрите протинови култури за земеделските стопани ще спомогне за опазването на ресурси, ще не екологически, екологични ползи. Увеличаването на цените на торовете и на соя ще насърчат производство на протеинови култури. И в заключение Искам да благодаря на политическия отдел за финансирането на проучването на седмата рамкова програма и на проекта за бобови култури. Благодаря. Bene, grazie. Благодаря, госпожо Уотсън. А сега ще дам думата на колеги, а, които искат да се изкажат по това изследване. Благодаря. Бих искал да благодаря на авторите на изследването. Особено на онези, които го представиха. За жалост, вече то е поне с два дни закъсняло по отношение на реформата. Преди две години говорих е, по същия въпрос за бобовите растения и общата селско-стопанска политика. И ставаше дума дали ще можем да възприемем нов подход. Дали ще бъдем в състояние да включим бобовозърнените растения в нашите планове. Бобовите растения и, и, и протеиновите растения се споменават не един път. Преди две седмици посетих Латинска Америка, Парагвай и Аржентина. И сам Производството на соя е в голяма степен монокул, монокултурно. Човек се пита каква е тази селско-стопанска политика. В Аржентина 70% от оборготвамата земя е засята с соя. И това не е възможно да продължи така да, в дългосрочен план. Ние в Европа а, трябва да помислим а, по въпроса за търсенето. соята понякога се отглежда в извънредно неблагоприятни условия. От друга страна в Аржентина се секат горите, за да се произвежда говеждо. Но това има връзка с земеделската политика. Това трябва да се разбира много ясно. Ние, нашата селско-стопанска политика не съществува в някакъв вакуум. Тя е свързана а, неразривно с селско-стопанската политика на други страни добрата рекота на соя в, в, в Южна Америка и в, в САЩ влияе върху производството на месо в Европейския съюз. Тоест, ние трябва а, да направим всичко възможно, за да насърчим отглеждането на бобови растения в Европа. Вече от години чакаме докладът, който комисията ни обещала за протеиновите култури и бобовите растения, но до сега има само оглушителна тишина по този въпрос. Ако имаме, примерно, търговско споразумение с Меркосур, и вие именно за това не искате да излезете с инициатива за протеиновите растения, за да не объркате плановете за подобно споразумение, необходимо е да знаем защо е така. Говорим за обвързани плащания за протеиновите култури. Това е много важен въпрос, който трябва да бъде решен в Европа, защото ние вече загубихме възможността да а, напредваме в тази посока, защото само 1,8% от обработваната земя в Европа е засята с протеинови култури. Другаде вървим доста бързо напред, обаче зеленобобовите култури изостават в цяла Европа. И тъй като земеделците искат да бъдат конкурентоспособни, за тях не е изгодно да отглеждат тези култури. Когато става дума за граха и за други бобови растения, не използваме потенциалът, който Европа има и затова изпускаме много възможности. Не мисля, че трябва да избравям всичко. Нито да повтарям това, което вече беше казано но производството на бобови растения е много важно за биокултурите, които отглеждаме. Защото, както вече се каза, бобовите растения фиксират азот в почвата, което е много важно. Няма да се спирам на всичко, което казахте. Само искам да подчертая, ще продължим борбата за да може е, бобовите растения да намерят своето място в общата селскопанска политика, не като нещо периферно, а като основен елемент, който ще ни помогне да се борим с е, измененията в климата. Трябва да престанем да пренебрегваме зърнено-бобовите култури, е, а трябва те да станат основен елемент от нашата остра селско политика. Благодаря, Мартин. Той Майер. Благодаря. Тасос също ще иска думата. Бих искал да благодаря на авторите на изследването за тяхния чудесен за тяхна чудесна работа. Знаете, когато субсидираме някои култури, примерно на хута граха, лупина в, в Великобритания. Става дума за култури, които са много изменчиви и добивите са понякога много ниски. Особено при влажно, дъждовно лято, реколтата е много лоша. Не може да се използват достатъчно машини за жътвата и тогава земеделците се отказват, защото става дума за култури, които са, не са надежни. Когато времето е лошо, рискът е, от провал е много висок. И това е главният проблем. Не става въпрос за субсидиите, не става въпрос за политика, а за това как да създадем сортове, които да дават е, редовни е, добиви, които са предсказуеми. Може би ще може да обясните какво се прави е, по отношение на е, сортовете на бобовите култури и ще може ли те да се използват широко в Европа? Другия въпрос, който искам да повдигна, това е въпроса за фуражите. Фуражите за едър рогат добитък. Знаем, че говедовътството е източник на протеин. И тук, като че ли соята е най-добрият протеинов фораж, както по отношение на приръста, на живо тегло, така и по други показатели в сравнение с други протеинови фуражи. Няма да навлизам в подробности, но пазара винаги е търсил високопротеинови фуражи и тук соята несъмнено държи първо място. Тя е, има ключово значение за високия приръст на животните. Благодаря. Благодаря, Джордж. Имаме предложение. Мартин вече го спомена. за по-широко е, отглеждане на протеинови и бобови култури. Тасос е, беше поискал думата и разбира се, с удоволствие ще му я дам. Искам да се спра на някои въпроси, свързани с е, обсъжданите проблеми. Искам аз да благодаря на изследователите, които са подготвили проучването за протеиновите култури и също така искам да отбележа, че всички предложения а, са обект на обсъждане и ще бъдат включени в а, ОСП. Трябва да кажа, че тук има значителни страни, различни а, фактори. От една страна економически, от друга страна е, економ, екологични. Е, и е, трябва да се опитаме да тълкуваме тези факти малко по-различно. Ако погледнете 5 и 14 диапозитив, там 14 показва, че добивите от пшеница са три пъти по-големи, отколкото от протеиновите култури. Защо е така? Това не е кой знае колко сложен модел може да го изчислите на една страничка, на гърба на един плик, да направите сметката. Но, ако трябва искаме да произвеждаме соя или други протеинови култури в Европа, ще имаме още по-голям дефицит от а, житни култури. По-низко производство на житни култури в световен мащаб, това значи, че цените ще бъдат по-високи. И това е економически фактор, който трябва да се вземе предвид. Именно той обещава защо а, протеиновите култури не напредват за сметка на житните. знаем какви са предимствата на интензивното, не а, монокултурно производство на пшеница. Сега, когато говорим е, за соята, очевидно, че няма економически предимства, иначе земеделците ще щеят само соя. Ако говорим за економическите предимства на други протеинови култури, смятаме, че там имаме наистина економически предимства, но трябва да видим какъв е най-добрият начин те да бъдат реализирани. Изследователите правилно са установили, че тук е необходимо съчетание от различни политически подходи, които отчитат специфичните характерни черти на всеки регион, на всяка, на всяка местност. И това е нещо, което трябва да се вземе предвид при формулирането на политиките. И нещо друго позеленяването, диверсификацията, те са много важни, но, но няма никъде да достигнем, ако не преодолеем пропаста между научните познания и практиката, или така наречените добри, най-добри практики. Средствата, които се влагат в научно-изследователска и развойна дейност, а, немалко от тях отиват за доказване на екологичните предимства на протеиновите култури. Благодаря на комисията, благодаря Тасос. А сега Мартин пак иска думата. Благодаря. Искам да кажа няколко думи във връзка с това, което току-що чухме. Комисията каза, че ако има намаляване в Европа, то ще бъде в полза на фермерите. Ако в даден район се отглежда само соя, това може да има економически предимства. Може би ще бъде изгодно да се изглежда, отглежда генно модифицирана соя, но това в дългосрочен план може да вреди на околната среда. Не само защото е генно модифицирана културата, но защото ще се използват големи количества фосфати. По този начин няма, не може да имаме земеделие, което е устойчиво. Това е практика, което не може да се препоръчва. В някои части на Латинска Америка виждаме как има разделение на труда в световен мащаб, което е свързано с производството на соя. няма смисъл а, да а, разглеждаме растение растениевъдството, без да вземем предвид всичко това. Когато говорим за протеинови култури, като че ли винаги се, се ограничаваме с рапицата. Но рапицата не е по същество бобово растение. Тя ни дава протеини за фуражи, също така има слодайно растение. Но трябва да не го но говорим ли за рапицата, за рапичното семе като протеинова култура? Много рядко, нито пък отчитаме неговият положителен ефект върху околната среда. Благодаря. Благодаря, мисля, че никой друг не иска да се изкаже по този въпрос. И сега пак ще дам думата на доктор Уотсън, която да приключи а, този дебат. Благодаря ви още един път за вашата чудесна работа и за интересната информация, която споделихте с нас. Благодаря за изказванията, благодаря за въпросите. Само да се спра първо на рапицата. Маслодайните растения дават по-малко протеин на хектар, отколкото бобовите растения и те имат нужда от азотни торове. Тоест е, нямат предимство в това отношение. А някои другите въпроси. Ставаше дума за растениевътството изобщо. Искам да помоля моя колега Фред Стодарт да отговори. допускането е, че онези, които работят за създаването на нови сортове, са се провалили. Не, напротив, там се бележи значителен напредък. А, трябва да видим какво е състоянието на научните изследвания в, в Австралия и Канада, където се отделят много повече средства за създаване на нови сортове. виждаме резултатите от тази работа прилагането на научните постижения спрямо бобовите растения в Европа е, изостава много от работата по житните растения. А, тук имаме един порочен кръг, кое е първо кокошката или яйцето, дали защото няма достатъчно инвестиции и работата не напредва, или работата и няма да инвестиции, защото работата не е напредва. Но онези, които обръщат внимание на бобовите растения, е, общо взето винаги постигат по-добри резултати от онези, които просто ги изоставят и смятат, че е, азотното съдържание на почвата от някъде ще се е, подобри от само себе си. Най-добрите получават отлични резултати от зърнено-бобовите растения. Докато останалите не получават подобни резултати. Въпросът с създаването на нови сортове е въпрос на инвестиции. Трябва да има информация за генна, генома на растенията е, и с напредването на ген, генните технологии се надяваме, че ще вървим по-бързо напред. Да, благодаря. Сега стана дума за липсата на надежност и трудностите при а, жътвата, а, както и а, това, че реколтата е слаба в, а, при лошо време. Искам а, да попитам Дан Бърген да говори по този въпрос. Ще направя един общ общо, ще кажа общо, че това, което депутатите и представители на комисията казаха е напълно основателно то се подкрепя от научните данни. Дискусията тук беше от много високо качество и се потвърждава от опитните данни. Комисията съобщи един факт, неопровержим – Европа, в Европа е много хубаво да се отглеждат житни растения. Е. Да се изглежда, отглеждат и бобови растения, но условията в Европа не са кой знае колко по-добри, отколкото в други страни, в други части на света. Като използваме, е, обработваме се земя за засяване на житни растения, получаваме по-високи добави, отколкото на повечето места в света. Значи става дума за економически сили, които благоприятстват отглеждането на житни растения. Но предимствата, предимствата за обществото, едно по-балансирано земледелие са несъмнени. Повишаването на добивите от житни растения има също своите граници. В някои случаи вече наблюдаваме застой в растежа на добивите от житни растения. Очевидно тук не става дума само за един бъдещ е, протеинов е, недостиг, но също така и за това как ще продължим да произвеждаме тези култури, да отглеждаме тези култури. Благодаря, благодаря за вашите изказвания и а, е, ние в бъдеще ще ви запознаем с окончателният вариант на нашия доклад. Добре, още един път благодаря на авторите на, на проучването. И в такъв случай може да приключим а, дебата по тази точка от дневния ред, тъй като няма други желащи да се изказват и с това стигаме до точка 12 от дневния ред. Тук ли е Чаба? Сближаване на законовите, подзаконови, административни и други разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия. Щаба Шандор Табачи. Имате думата за втори път обсъждаме този въпрос. Обсъждаме предложението на комисията за директива за сближаване на тези законови, подзаконови административни разпоредби относно производството и представянето на продажбата на тютюневи изделия. Шандър Табачи ще представи проекта становището. Както установихме миналия път, тук става дума и за политически и други немалко спорни въпроски, свързани с тази тема. А срока за внасяне на изменение е утре, 26 април, ще гласуваме в комисия на 29 и 30 април. Шаба е, има думата. Благодаря и на представителя на комисията, който е тук. Kedves kollégák, előző... Уважаеми колеги, възоснова основа на дискусията от предишното заседание се изясниха редица въпроси. Не искам да повтарям това, което вече съм казвал. Вместо това ще се спра на спорните въпроси. В Комисията по околна среда и селско стопанство не смятам, че има някакъв разнобой в позициите. Съществен спор. Двама, трима колеги са внесли изменения. Три. Както бе казано, крайният срок е утре. Искам да обърна внимание на следните неща. Първо, трябва да защитаваме интересите на европейските производители на тютюн. На този етап промяната в директивата не застрашава производителите на тютюн в Европа. Но до днешна дата все още липсва оценка на въздействието на тази директива върху производството на тютюни самите производители. Когато казвам, че не виждам някаква конкретна опасност или заплаха, макар че ням някакво съще... няма съществено проучване на въздействието на базата, на което да почива моето твърдение, искам да е ясно, че за, за България, Гърция, Португалия тютюна е много важна култура. В моят доклад застъпвам идеята за така наречения ечемичен тютюн. Но тук трябва да се запази и производството на захар, тъй като тя е необходима добавка в процеса. В Комисията по околна среда нямаше спорове по този въпрос, нито вчера, нито преди това. Мисля, че това е факт, който трябва да бъде отчетен и до известна степен положението е успокояващо. Искам да помоля комисията за подкрепа. Говори се за създаването на фонд за предотвратяване на тютюнопушенето. Такъв фонд вече съществува в Германия. Що се отнася до предотвратяването на пушенето, то е много важен елемент, най-вече за младите. А относно продажбите по интернет, те трябва да бъдат забранени. Линда Макаван е докладчик. Аз първи изготвих своя проект на становище. Мнозинството от депутатите в Комисията по околната среда подкрепят тази идея никой от нашата комисия не е оспорил, така че ще ви помоля да подкрепите забраната на търговия по интернет с тютюневи изделия. Това е особено опасно от една страна за младите, а от друга страна и крие риска от търговия на незаконни продукти. ще има семинар посветен на някои видове цигари. Това е фактор, който се има предвид и в Комисията по, околни среда, по околната среда. Производителите на тютюн са засегнати от електронните цигари, трябва да разгледаме въпроса с продажбата на този тип цигари. Така както казах, към днешна дата все още няма разнобой в становищата по този въпрос. Трябва да вземем предвид и самата практика. Ако не се прави разграничение между тютюневия лист като съставен елемент и самите съставки, Ако не се прави разграничение между съставки и съставни продукти, ще се стигне до съдебно дело, сходно с това за меда. Трябва да се дадем сметка, че това не е хипотетичен правен казус, а е казус от реалния живот. Относно положителните и отрицателните списъци, взел съм Германия и Белгия за примери за овкусителите. Тук са позволени някои забрани и системата работи добре в тези две страни. Трябва да се опитаме тази практика да се разгърне и на други места. Докладчика в Комисията по околна среда смята, че предлагането на пазара на нови цигари трябва да подлежи на разрешителен режим, за да може тютюновата промишленост да не пуска на пазара цигари с овкусители, които представляват риск за младото поколение. Знам, че комисията не споделя точно тази теза, но ще помоля да видя примерите, свързани с Германия и Белгия. Това е много важен елемент. Трябва да помислим кои овкусители ще бъдат разрешени, кои не. Относно отделните опаковки има различни становища по този въпрос. Комисията по околна среда. Въпросът е доста дискусионен. Ако вземем Австралия, практиката там и практиката в Европа, съгласен съм с госпожа Клас, която мисля, че не е в залата, и с тези, които казват, че в момента има свръхрегулация. Всичко е прекалено строго. На колегата Алварес Искам да кажа, че ако говорим за размера на опаковките в милиметри, ако вземете предвид отделните кутии цигари, ще трябва да се дефинира обхват. Мисля, че не трябва всичко да е много строго, както беше при киселите краставички. Трябва да се даде възможност за преценка. Ние трябва да информираме потребителите за степента, до която тютюневите продукти са вредни за здравето. Вредни, много вредни, изключително вредни. Три степени. Защита на потребителите е много важен елемент. Трябва да можем да информираме потребители, че всички тютюневи изделия са вредни, само че до различна степен. На фона на това предлагам едно черно кръгче, ако е вредно, две за много вредни цигари и три за изключително вредни цигари. Това е съобразено из с контекста на становището, комисията не подкрепя тази идея, но няма някакви съществени аргументи, защото не информираме потребителя за рисковете, които крие тютюнопушенето. Хубаво би било Европейската комисия най-накрая да се вслуша в, роли, в думата на парламента. В комисията по околна среда редица колеги се изказаха по този въпрос и в нашата комисия миналия път. В заключение, искам да подигна още един въпрос. който се ползва с подкрепата на редица колеги. Изпълнителните правомощия и делегираните актове. На този етап комисията си дава огромни правомощия за в бъдеще, което не може да позволим моето становище предлагам да създадем условия съвета и парламента да имат право на глас по-късно и да се намали бройката на изпълнителните правомощия. Вместо тях трябва да се използва другия тип правна мярка. Благодаря, колега. Чудесна работа. Много колеги искат думата. Първия е спиро, след това госпожа Люлинг. Грация, президенте. Е... Благодаря. Благодаря. Η благодаря, господин председател. Нашата а, основна задача е да се борим за просперитета на гражданите и защита на общественото здраве. Очевидно не говорим за забрана на тютюневите изделия. Говорим просто за това как да регулираме техния пластмент. Аз съм напълно съгласен с основната идея, изложена от а, Чаба, който казва, че най-важният инструмент, с който а, разполагаме, за да предотвратим младите хора да започнат да пушат е информ... информацията, обучението, превенцията. Така че аз съм съгласен с създаването на такъв фонд за превенция на тютюнопушенето. След това считам, че основната гледна точка за нашата комисия по земеделие би трябвало, искаме или не искаме, защитата на приблизително 400 000 работни места. Толкова са заетите в този сектор в Европейския съюз. Нека не забравяме, че говорим за региони в неблагоприятно положение, региони в които отглеждането на тютюн е основният поминък. В тези области съществуват малко или никакви различни альтернативи за поминък. През последните години на световно ниво съществува известно лицемерие по този въпрос. По някакъв начин се прави опит тютюновите тютюновите продукти да бъдат а, разграничени от Европейския съюз, като се дава предимство на тютюновите изделия, които произхождат от трети страни. Ние отглеждаме най-вече сорта бърли и ориенталския сорт. За тези сортове се нуждаем от захар. Това е много важен въпрос за нашата комисия. Така че в това становище трябва ясно да бъде казано, че следва да се позволи смесването с захар а, по отношение на веществата, които ще бъдат забранени, такива, които ще бъдат позволени. Аз съм съгласен с Чаба. По отношение на котията, въпреки че това не е основен въпрос за нашата комисия, на мен ми се струва по-съществено размерът на а, тази котия да бъде разглеждан от друга перспектива. По-важно е да се изтъкне следното. Аз а, имам впечатление, че колкото повече говорим за кутиите на цигарите, толкова повече създаваме стимули на компаниите и на производителите да произвеждат лош тютюн. Председателят благодаря Спирус. Ще си позволя да посоча на Чава, че е много важно нашето, в нашето становище да бъде разграничена ролята ни за защита на производителите на тютюн. Това да бъде разграничено от цялата преработвателна промишленост. В този пункт ние сме съгласни с казаното и смятам, че е нужно парламентът да обърне повече внимание на тези въпроси, защото те са застъпени в нашата позиция. Трябва да защитим нашата позиция пред комисията. Естествено, трябва да обърнем внимание на приложение едно, обвързаните плащания и мерките, насочени към тютюневия сектор. И нека обърнем внимание, че ние говорим за защита на производителите, производителите на тютюн, а не на преработвателната промишленост. Госпожа Лулин. Благодаря, господин председател. Мисля, че напоследък комисията показва редкият талант да ни изправя пред предложения, пред предложения, които претендират, че запазват здравето, на младите и на това, но в край на краищата са много отрицателни, без да предпазват какво, когото и да било, чието и да било здраве. И сега имаме пак един такъв пример. Нещо, което поражда нарастващият евроскептизъм, на който не можем да не обръщаме внимание. Смятам, че това предложение няма да а, защити и опази здравето на пушачите, а ще доведе до фолит много малки и средни предприятия в Европейския съюз. Според нас това предложение прави извънено е, преувеличени предложения. Става дума за стотици работни места, няколко стотин хиляди. Става дума за неквалифицирани работници. Това са преди всичко е, жени, е, които работят в тютюнопроизводството. Знаете, че е, в Европейския съюз отдавна се надигат гласове да бъде е, спряно производството на суров тютюн. Аз винаги съм била против. Тъй като смятам, че в Европейския съюз има региони, къде се произвеждат на малки площи много специални, високо специални тютюни. А, с, заедно с други членове на комисията по селско стопанство посетих а, такива райони в Северна Гърция, в а, Южна България. И това са факти, които трябва да се вземат предвид. Аз не, трябва да кажа, че не пуша, но съм много търпелива, много толерантна спрямо пушачите. Знам какви са рисковете за здравето на, на всичките ми приятели, които пушат. Е, казвам, моля ви се, спрете да пушите, но не е, това е сега наша целта на това предложение. Винаги ще има хора, които ще пушат и нищо не може да направим против това. Е, и въпросът е дали техните цигари ще ги произвеждаме в Европейския съюз, ще имаме работни места, ще дадем работа на нашите земеделци или ще ги внасяме тези цигари повечето пъти незаконно отвън и това ще бъдат така чужди, големи а, марки цигари. А, защото голямата, големите фирми, върху пакета цигари се виждат, виждат се отдалеч, а пък малките предприятия, малките производители не могат да оцелеят в условията на тази конкуренция. По член 6, е, както той е формулиран, вече това, това е много ясно личи. Значи, според мен отиваме прекалено далеч. И това трябва ясно да се заяви. Всичко това няма нищо общо с пристрастяването към тютюна и с пушачите. Трябва да се опитваме да не преувеличаваме нещата, така както го прави комисията. Както и докладчика, и аз съм загрижена, тревожа се от многобройността на делегираните актове. И искам да кажа и още нещо – което не е преди всичко въпрос на селското стопанство. Това е 13 член. Не разбирам защо котията цигари трябва да бъде един паралелепипед, който съдържа 20 цигари. А, а, защо една по-къса цигара в един е, пакет, направен от мека хартия, ще е по-вредна? Е, нека оставим хората да си е, запазват специфичните черти на своята промишленост. Е, тук става дума за предложения, които са преувеличени, които ще бъдат ще дадат точно обратни резултати, които абсолютно не са разумни, не взимат предвид реалностите на живота. Благодаря, госпожо Люли. Господин Корея, имате думата. Благодаря, господин председател. Като докладчик в сянка на първо място бих искала да благодаря на докладчика за това проекто становище. Мисля, че неговата цел бе да опази работата на нашите селскостопански производители. По отношение на а, някои от съставките, които са изключително важни, като захарта за определени сортове, съгласна съм с докладчика. От друга страна, смятам, че ясно трябва да се разграничи необходимостта от от вредата на тютюна сред младите хора най-вече и производството на тази култура чието производство е напълно законно и много семейства в Европа се издържат от този поминък. Не трябва мерките, които се предприемат, да бъдат насочени срещу земеделците, срещу европейските селско-стопански производители. Не трябва по този начин да стимулираме вносът на тютюн от трети страни с а, некачествен тютюн. Трябва да има политически ангажимент за защита на европейските култури. В този смисъл смятам, че становището на доклада трябва да бъде засилено. След а, това мисля, че трябва да бъде осъществен и анализ на въздействието, оценка на въздействието върху тютюневото производство, върху този сектор. Съгласна съм това, че докладчикът е а, срещу а, стрикното определяне на всички съставки, защото това отново може да бъде шамар а, срещу тютюневия сектор и тютюневите производства. Въпреки това има моите съмнения относно възможността за въвеждане на отрицателния и положителния списък относно основните съставки, които са свързани с характерни аромати и вкусове. Смятам, че нашата комисия би трябвало да даде ясен знак на европейските производители – като гарантира, че по никакъв начин държавите членки няма да могат да забранят съставки, които са необходими за тютюневото производство, независимо от а, изискванията към крайния продукт. Мисля, че това е важно и това ще доведе до по-голяма степен на правна сигурност за фермерите. Освен това, както беше казано нееднократно тази сутрин на комисията, се дават много правомощия за вземане на решения, които могат да се окажат изключително важни за отклещането на тези култури. Ние искаме по-голямо участие на Европейския парламент като съзаконодател. Когато говорим за правната сигурност, мисля, че предложението също може да бъде подобрено. Комисията въвежда някои неясни или двусмислени въпроси, които би трябвало да бъдат изчистени. Следва да търсим баланс между влиянието на тази директива върху економиката, върху заетостта и от друга страна здравеопазването. От друга страна, също за мен е важно да настояваме, че тази директива не трябва да води до увеличение на незаконната търговия. Смятам, че е необходимо Европейската комисия и държавите членки да следят за а, спазване по такъв начин на нормативата, че да не се а, увеличава, а точно обратното да се намалява незаконната търговия. Следва да се подсили борбата срещу неразрешените тютюневи продукти. Но съществува и известно противоречие върху, в, в, в този подход. От една страна, мерките предложени от комисията може да доведат точно обратното до увеличение на тези нелегални дейности. Разпоредбите, които парламентът одобри, трябва да бъдат съвместими напълно с нормите на Световната здравна организация. Смятам, че има елементи от комисията, които не влизат в компетенциите на нашата комисия. Когато говорим за съставките и представянето на тютюна, има моменти, които не са много ясни, които не са разбираеми и които не са съвместими с правилата на Световната здравна организация. Ако се върна към предложението на докладчика, искам да кажа, че не съм напълно съгласна с тази система на светофара, която той предлага с тези черни точки, които ще отразяват вредата от дадения продукт. Мисля, че това ще доведе. Изв... Извинете, смятам, че тези три точки и тяхното определяне няма да бъде никак лесна задача от научна гледна точка. Вече сме обсъждали подобен въпрос в тази комисия по отношение на регулирането на хранителните продукти и тяхното влияние върху здравето. И накрая искам отново да кажа колко важно е отглеждането на тютюн от социална гледна точка в зони в неблагоприятно положение, където се осъществява 80% от производството. 90% от испанското производство е концентрирано в Екстремадура, там откъдето съм аз, това представлява 26% от общата стойност на земеделските култури, на земеделската реколта. От тук а, виждаме колко е важно това производство да бъде поддържано. Тютюневото производство изисква а, много интензивна работа, много работна ръка. Този сектор следователно създава голяма заетост в области, които са обект на политиката на сближаване и където безработицата е над средното ниво за Европа. Благодаря много. Председателят. Благодаря. А сега госпожа Полсън. Благодаря. Като цяло сте свършили добра работа при изготвянето на доклада. Но искам да се спра на някои неща, които са доста притеснителни. Поставят в неудобно положение. Например, моята страна, Швеция. Да се спра сега на алкохола накратко, а не никотина. Алкохола е не по-малко вреден за общественото здравеопазване от никотина. Половин чаша вино, 2 см в чашата уиски, малко количество е полезно, но две чаши дневно не е полезно. В Европа имаме много силна културна идентичност. Критикуването на виното в Франция или Италия ще е пагубно от политическа гледна точка. Или пък в Ирландия и Шотландия да отидете и да кажете, че уискито е проблем за общественото здравеопазване. Мисля, че това няма да се приеме много добре. В Швеция нямаме вино. Нямаме такава силна връзка с виното като други страни, но при нас имаме така наречения снус. Тютюнев продукт, който е пакетиран. Прилича на пакетчета чай. И това е един от основните въпроси при един референдум, касаещ да или не на членството в Европейския съюз. Това бе един от основните въпроси при, тези, при този референдум. Толкова голям въпрос, че решихме да поискаме изключение, защото СНУС носа е забранен в Европейския съюз. Този тютюн за дъвчене е забранен. Поискахме изключение в договора за присъединяване, за да можем да запазим този тип тютюн за дъвчене в Швеция. Но ние не го продаваме на вътрешния пазар. Дигна се голяма олелия. 85 на 100 от шведите казаха, че ще напуснат Европейския съюз, ако се забрани снуса. Значи имаше една огромна кампания да се поиска позволение на износа на този продукт. И то явно е доста доходен за производство. Не съм виждал в друг сектор да се хвърля толкова много пари за лобиране, както бе направено в Швеция от нашия производител на този продукт. Има хубави брошурки, научни брошурки, които казват колко полезен е снуса за разлика от цигарите. Лично моята позиция е следната – Важно е Швеция да запази това изключение, но не по-малко важно е да не можем да го продаваме на международния пазар. Имаме нови вариации на тема никотин, но нямаме нови вариации на тема алкохол. Положението и сега се е сложно, Не знам дали има някакво контрапредложение, което се подпише, но Швеция трябва да може да запази своето изключение. Правилата за снуса с си от национална компетентност. Държавата сама си определя какво да съдържа, как да изглежда този продукт. Това е задължение за Швеция, а не за Комисията или Европейския съюз. Ние не го продаваме в останалия свят. Искам да се спра на още няколко въпроса. Малко неудобно да се изтъкват подобни аргументи, защото аз мога да бъда обвинена в много неща, но не и в национализъм. Днес тютюневата промишленост твърди, ако се въведат правила, в крайна сметка ще се стигне до мащабна контрабанда. Контрабандата няма нищо общо с начина по който изглеждат кутиите цигари или пък с предупрежденията на тях. Всичко опира до цената на кутия цигари. Ако контрабанда не носи печалба, просто няма да има контрабанда, независимо как изглежда кутията. Та въпросът опира до акцизите, които се налагат върху цигарите в различни държави членки, да се види доколко доходоносна е контрабандата. Много важно е да се опитаме да спрем това явление. Аз не подкрепям идеята да се степенува нивото на вредност на цигарите, Според мен на всички кутии може да се сложи само едно кръгче. Благодаря, Жан Карлос Готи, след това Луиш. Благодаря, господин председател. Почитаеми а, колеги. Необходимо е а, да се отчита факта, че тази директива е много спорна. А, обсъждали сме не един път. И сега като че ли някои от нас вече не виждат общата картина, поради това, че се взират само в подробностите. За какво става дума? Никой не е против целите на тази директива. Въпросът е как да бъдат постигнати тези цели. Не става дума за пушачи срещу непушачи. Е. Става дума за по-добра защита на потребителя и предоставяне на повече информация. Трябва да помислим както за потребителите, така и за онея, които работят в титуновата промишленост. Много важно е образованието, информацията за младите. Това е най-доброто решение. Разбирам, че може би тук не му е мястото, но все пак ще направят едно предложение. Става дума за това, което се съдържа във второ приложение. Смятате ли, че директивата ще постигне своите цели, като се имат предвид маркетинговите техники, които се използват днес, когато искаме да накараме хората да купуват нещо едно вместо да купуват друго? Оба, което искаме е, в пълна мяра, това е информация. Има, виждате ужасните снимки, които се печатат върху котете с цигари е, в момента. Е, как да направим така, че младите хора да не се обръщат към, към цигарите. Благодаря, господин председател. Вече говорихме много по тази директива. Има някои неща, към които се присъединявам. А, един аспект, който според мен липсва в директивата, вече го обясних а, по време на срещата с комисаря и госпожа Макаван, която е основен докладчик. Според предложението се а, позволяват както меки, така и твърди а, кутии за цигарите. В член 9 на директивата се предвижда ширината на тези кутии. Говорим за а, няколко милиметра. Това е в случая с твърда опаковка. Но когато говорим за меки опаковки, говорим за 53 мм. Ако тези мерки останат по този начин абсолютни, тогава всички меки опаковки а, ще бъдат невъзможни за производство, защото няма място къде да се сложи това предупреждение за здравето. Нека да разгледаме този проблем и нека да го разрешим. Нека да видим какви други опаковки могат да бъдат използвани. Тук имаме някои коти, които са много по-малки, много по-тесни или къси. В член 9 се казва, че предупреждението трябва да бъде толкова широко, колкото лицето на котията. И също така необходимата височина, за да бъде включено цялото предупреждение. В този случай е обхваната цялата височина и определен процент от кутията. Това трябва да бъде както отпред, така и отзад. Ние се нуждаем от пропорционална а, норма, пропорционална мярка, която да разреши всички тези въпроси и да ни позволи да осъществяваме пластмента на всички тези кутии, независимо дали са по-малки, дали са меки или не. Говорим за една разлика от 2 мм между меките и твърдите а, но смятам, че това е недоглеждане в предложението на комисията, защото а, 55 е а, мярката за твърдите а, така както предвижда предложението 53 за меките. Не мисля, че това ще бъде изпълнимо. Тук имаме 50 6 мм височина. Това трябва да бъде същото и за меките кутии. Аз искам да се запази пропорцията една и съща за всички видове кутии. По този начин производителите ще могат да продължат да произвеждат тези кутии. Госпожа Невеж, благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за подробното изложение. В началото искам да изтъкна това, което знам. Тази директива а, се разглежда в 6 различни комисии – за нас е изключително важно да знаем кои са нашите правомощия, защото може би всяка от комисиите ще изпълни своите задачи. Ние трябва да изпълним нашите задачи. Трябва да настояваме върху елементите, свързани с замеделието, както каза председателят. Трябва да настояваме за защита правата на производителите на европейско ниво. Това е нашата компетентност. И ние трябва да осъществяваме дейността в рамките на нашите правомощия. Трябва да правим всичко възможно, за да може нашите предложения и изменения да бъдат взети предвид от другите комисии. Е, тук имаме директива, която би трябвало да подобри функционирането на вътрешния пазар. Но това, което виждаме е, че тази директива надхвърля първоначалните цели – на първо място следва да кажем, че тази директива не изпълнява принципа на пропорционалност. Не спазва този принцип, защото надхвърля стократно необходимото и препоръчителното, за да се подобри функционирането на вътрешния пазар. Освен това надхвърля правомощията на комисията и в същото време не гарантира нужните условия за подобряване функционирането на вътрешния пазар. По отношение на тютюневия сектор, има още един принцип, който очевидно не е спазен. Това е принципът на субсидиарност. В действителност държавите членки имат приоритет имат приоритет в много от областите на Европейския съюз. 100% държавите членки знаят коя е най-добрата стратегия нужна за този сектор, за други сектори. Знаем, че няма а, универсални решения, универсални стратегии. Да, една такава стратегия на европейско равнище може да функционира по-добре в дадени държави членки, в други членки не толкова добре. Така че аз искам а, и двата принципа да бъдат спазени. Сега искам да спомена злоупотребата с делегираните актове. Има прекомерно много делегирани актове. Това е все едно да дадем един непопълнен чек на Европейската комисия и утре те ще правят каквото си искат по отношение на този сектор. И очевидно, ние не сме съгласни с това. Ние от комисията Агри не сме съгласни с това предложение. Щом сега не сме съгласни, представете си какво ще стане в бъдеще. И още няколко елемента, които по мое мнение са важни. На първо а, място размера на котията. Това е абсурдно. За някои региони, примерно Азорските острови, това ще има огромно въздействие. Става въпрос за стотици работни места, които ще бъдат унищожени. Не, не съм много, обаче в Назорските острови това означава 80% от производството. Имайте предвид, че ние говорим за регион, който е крайно отдалечен, който е в неблагоприятно положение и, както казах, 80% от тютюна в Европа се произвежда точно в такива зони. Така че ние не можем с лека ръка да сложим край на европейското производство и след това информация, това е информацията, която прави разграничения между отделните марки. За нас е важно да покажем кои са продуктите, които се произвеждат в Европа. По останалите въпроси няма какво да казваме. Единствената разлика за обществеността ще бъде цената – и цената, какво ще се случи с нея, ще започне да пада. И по този начин ще стимулираме потреблението. А не беше ли нашата цел точно обратната? По отношение на общественото здраве, това ще доведе до отрицателни е, последици. Ами това са моите коментари. Виждам много критични точки в предложението на комисията необходимите съставки за производство на отделните марки. Това е друг момент, който според мен трябва да запазим. В връзка с казаното на госпожа Люлин, присъединявам се към нейния въпрос. Ще продължим ли да произвеждаме тютюн? Някой ще го произвежда. Трябва да видим дали това ще бъдем ние или ще бъде някой друг какво искаме? Искаме да стимулираме производството извън нашите граници, така ли? И да сложим край на производството в Европа. Molto bene, grazie, Петрано Веш. Благодаря много. Албер Дес. Накрая и след това представителят на комисията. И ще завършим с докладчика, разбира се. Благодаря, господин председател. Аз след това разискване с голям интерес. Не съм пушач. Нито искам а, да умалуважавам този дебат. Но, трябва да кажа нещо. Аз от а, 9 години съм тук. Преди а, бях а, национален депутат – но винаги съм бил настроен про Европейския съюз. Но някои от решенията, които се взимат тук в парламента на европейско равнище, ни пречат да продължим да подкрепяме Европейския съюз. Не може в Брюксел и Страсбург да се регулира целия живот на европейските граждани. Тази прекомерна регулация не е в полза на никого. По отношение на котиите, не знам, не знам дали комисията ще чуе моето мнение. Във всички документи, публикувани от комисията, на първата страница биха могли да сложат, поне в 80% от случаите. Внимание, моля, ако продължите да четете и приемате нашите предложения, това е опасно. Това означава по-малко толерантност, по-малко свобода, по-големи нива на бюрокрация. Освен това ще унищожаваме работни места, най-вече в малките и средни предприятия. Това трябва да бъде предупреждението на първата страница на всички документи, предлагани от комисията. Председателят благодаря. А сега давам думата на комисията, председателят на Диджи Санко. Uh, thank you, uh, Chairman. Uh, the Commission... Комисията благодаря на докладчика за работа му по доклада. Както знаете, това предложение е много важно за комисията и за европейците. Ще обясня защо. С него се решава предизвикателството да намалее потреблението на тютюн след младите. Комисията е доволна, че докладчика подкрепя повечето от нашите предложени мерки, включително и задължителни по-големи картинки, забраната на вкусители, мерките за проследяемост, защитни елементи, забрана на тютюна за дъвчене, някои от предложенията отиват над това, което предлага комисията. Относно дистанционните продажби, трансграничните дистанционни продажби, идеята за тяхната забрана бе разгледана в оценката на въздействието. Това би било добре за здравеопазването. Но ние решихме да предприемем по-балансирани мерки, регистрация на търговците и проверка на възрастта. Комисията е готова да изслуша аргументите и доказателствата на парламента, че пълната забрана е най-добрия вариант. Относно неникотиновите продукти, електронните цигари. Ние не предлагаме те да бъдат забранени. Приветстваме електронните цигари на пазара. Искаме да развият пълния си потенциал. Искаме те да са безопасни и качествени. време. Ние искаме те да се превръщат в врата към пристрастеност към никотиния при младежите. различните държави членки уреждат по различен начин тези продукти, който вреди на вътрешния пазар. При много електронни пазари, е, цигари не е имало предварителен разрешителен режим, не е ясно до каква степен те водят до преустановяване на тютюнопушенето. Също така те се използват все по-често сред младите, както показва едно последно проучване, тъй като се счита за един интересен продукт на пазара. Предложението на комисията ще доведе до е намаляването на напушенето и мисля, че ще се устранят всички вратички в закона за тези продукти. Относно етикетирането на тютюневите изделия с трите степени на вредност. Ще се спра на този въпрос. Етикетирането – Това е основен въпрос на нашето предложение. Предложението е сред дълги внимателни консултации. От научни доказателства знаем, че картините са по-мощни от думите и по-големите предупреждения са по-добри от по-малките. С големите картини на двете страни ние следваме международни развой на събитията. Съгласни сме с докладчика, че до потребителя трябва да стигне информация за рисковете, които крие тютюна, най-вече след по-малко образованите групи потребители. Картините ще осигурят това послание да стигне до адресата. степенуването. Не смятаме, че това е добра идея, тъй като може да доведе до нежелателни тенденции сред хората, както беше при цигарите с ниско съдържание на тютюн. Както знаем, картинките говорят най-добре за овкусителите. Ванила, ментол не трябва да бъдат позволявани. Те са особено привлекателни за младите и ги тласкат към пушене. Кофеина и витамина също не трябва да са съставки в тютюневите изделия. Uh, barley or oriental tobacco. The way the proposal does Предложението не, не дискриминира различните видове тютюн. То е неутрално. И основният критерий е да няма доминантен аромат. Не е отговорно и полезно да има степенуване на вредността. И на последно място, предложението няма да засегне отрицателно производителите на тютюн в Европа. В оценката на въздействието бяха проучени всички стопански сектори, включително и производство на тютюн. Очаквания ефект от предложението не е драматичен. Това трябва да се подчертае. 2% намаляване на потреблението за период от 5 години. 2,4 милиона по-малко пушачи в Европа, но в процентово изражение говорим само за 2%. Относно делегираните актове, Делегирането на правомощите, които предлагаме за комисията, е свързано с развоя на събитията в науката, в пазара, в тази област. Делегирането на правомощите според нас ще спомогнат за по-добрата регулация на пазара. Относно меките пакети, ние не ги забраняваме. Относно размера на предупрежденията на пакетите, целта е да атакуваме този тип пакети, защото те са малки, няма много място за картинки на тях, а също време са много привлекателни сред е, жените и младите момичета. На последно място, предложението ни е амбициозно, но се надяваме балансирано. Е, окей. Карин, you want to... Карин, иска думата ли? Thank you very much for giving me the chance. Благодаря, че ми давате тази възможност, господин председател. Напълно забравих да попитам. Имаше Много изказвания. Но исках да попитам, направено ли е направена ли е оценка на въздействието? Как тази, тези изисквания към котиите цигари ще се отразят на промишлеността, която превежда хартия? Ще помоля колегите да отговори на въпроса. очевидно оценката на въздействието също оценява и въздействието върху снабдителите. Това е най цялостната оценка на въздействието, което сме правили. 250 страници, включително и хартийната промишленост, онези, които реализират продукцията и така нататък. Както моя колега вече обясни, въздействието върху производителите на титул ще бъде минимално. Имаме около 80 хиляди фермери, които отглеждат титул в Европа, повечето са сезонни работници. А, става дума за 13 милиона годишно. Това е, е много ограничен по обема си оборот. Колкото за хартиената промишленост, само 10% от нейният оборот се дължи на продукти за кутии цигари и други тютюневи произведения. Печатарските машини за картинките, които ще се слагат върху кутиите, също са взети предвид изцяло сме подготвени за това, без всякакви допълнителни разходи ще бъдат отпечатани тези образи. Така че и тази оценка е направена. Въздействието на директивата ще бъде ограничено и съразмерно. Благодаря. Благодаря. Мисля, че проведахме много интересна дискусия. Сега мога да дам думата на докладчика, за да приключи. И ще напомня, че срокът за внасяне на изменение е утре, 26 април. На 30 май ще глас... обсъждаме и гласуваме в комисия на 11 и 12 юли въпросът ще бъде разгледан в Комисията по въпроса на околната среда. Колеги, днешният дебат беше много важен. Искам обаче да ви обърна внимание на нещо. Целта е не да се намали тютюнопушенето, а да се намали броя на младите хора, които пушат. Аз не съм пушач. Също не съм пушач. Но много важно е всички да разберат, че не искаме пушачите да станат изкупителни жертви, но без помощта на пушачите, без тяхното съдействие, тази директива няма да има положителен ефект. Значи това, което се опитваме да направим, е да спечелим пушачите на наша страна като съюзници, когато става дума за това, че се опитваме да накараме хората да се откажат от цигарите. Искаме да намалее броя на младите, които пушат. Мисля, че господин Декастро и други членове на комисията са напълно съгласни с това. Те казаха, че трябва да правим да разграничим производството на тютюн и тютюно обработващата промишленост. Там става дума за 300 000 работни места. И тук комисията трябва да отговори какво ще бъде въздействието на тази директива върху вносът от а, трети страни. Нямаме никакви цифри. Комисията не ни е предоставила никаква информация какво ще бъде въздействието на директивата върху вноса ще има ли намаляване на тютюнопроизводството? Ще има ли увеличаване на вносът на тютюни, тютюневи произведения от страни извън Европейския съюз? Тютюн, който може това да се преработва в Европейския съюз. Друг ключов въпрос е защитата на потребителите. И а, тук не получих задоволен, задоволителен отговор от комисията. Аз не настоявам точно на това какви знаци ще поставяме върху котиите цигари, може да предложи нещо по-добро. Това е ваше право. А, но не трябва да си затваряме очите, че неколцина тук казаха, че отхвърлят предлаганата система от а, знаци, от символи, които да показват степента на вредност. Трябва да информираме потребителите за това какво представлява всеки продукт. Примерно думата лайт, леки цигари. А, ще заменим ли с нещо? И затова ви моля да прецените какво ще е най-доброто решение. Най-лесно е да се каже как да не се направи нещо, по-трудно е да се каже как точно да се направи в интерес на защита на потребителите. И когато говорим за рисковете във връзка с добавките. Трябва да забраним ванилия, кафе е, и други добавки, които правят цигарите по-вкусни за младите в Белгия и в Германия има подобни е, системи и може да вземем тях за пример. Ментола също е вреден, така че е, и ментол, и той трябва да бъде забранен като добавка за създаване на по-вкусни цигари. Комисията съвсем не отговори на въпроса, нито пък на това, което каза госпожа Люлин. ако ще имаме по-гъвкав подход по отношение на котиите цигари, както колегата каза, и аз напълно подкрепям това, не трябва в никакъв случай да прекаляваме с регулирането. Иначе Европейския съюз ще изглежда смешен. Трябва да имаме едни гъвкави рамки по отношение на опаковките за цигара. Нито в Португалия, нито в е, Люксембург, нито друга да трябва да създаваме проблеми с е, тези изисквания. Значи, може да посочим какви форми трябва да имат е, котиите цигари, но да оставим място и за субсидиара, принципа на субсидиарност. Господа Люлин говори за а, това, че не може да забраним а, индивидуалното отглеждане на тютюна. Господин Олсън, разбирам традициите в Швеция, разбирам, че не ни трябват нови типове тютюн, нови типове алкохол и така нататък. Мисля, че трябва да зачитаме националната, националната е, идентичност на шведите, които използват този титун за дъвкане, дъвчене, така наречения слюз. Не мисля, че комисията трябва да се меси там. Там е прието изключение за Шведия и то е част от традициите в Швеция, не представлява риска за другите страни. и Швеция, ако иска да си регулира този въпрос зачитам, е, уважавам националните традиции на всички страни членки. Стана дума за незаконната търговия. Искам комисията добре да разбере това. Необходима е забрана на продажбите на цигари и тютюневи изделия по интернет. Защото младите хора все повече прибягват до купуване на стоки онлайн. Целта е да намалим броя на младите, които пропушват. И това, именно това е целта на тази директива. Мисля, че продажбата на тютюневи изделия по интернет трябва да бъде забранена. В момента техният дял е сравнително малък в общите, общия обем на продажбите, но не трябва в никакъв случай да даваме възможност за контрабанда или незаконна търговия, както казах тези продажби онлайн трябва да бъдат забранени, за да опазим здравето на младите хора. Когато говорим за отделните кутии, за кутиите цигари, както казах и по-рано, трябва да бъдем гъвкави. Според, мен а, а, това ще има възпиращ а, възпиращо въздействие. Но не трябва да поставяме, да застрашаваме работни места, а има опасност да загубим голям брой работни места в Европа. Ние като комисия по въпросите на земеделието говори се за, за, а, говори се за забрана, забраняване на добавянето на захар, но не може да се мисли за производство на тютюн, ако не може да се добавя, а, добавя захар. Така че комисията трябва много внимателно да помисли какво трябва да се разреши и какво да се забрани. Това е моето обобщение, господин председател, почитаеми колеги, дами и господа призовавам колегите от НЕП внимателно да помислят дали можем да вземем пример от е, Германия и Белгия, която става дума за списък на позволените и непозволени съставки. Ако някой предложи нещо по-разумно, аз ще отегла моето предложение за чертите върху кутиите цигари, които показват степента на тяхната вредност. Но трябва да има някаква защита на потребителя. Благодаря и очаквам а, да получа вашите предложения за изменения. Сигурен съм, че нашата комисия ще излезе с добро становище в полза на потребителите и в защита на производителите. Lo che eh, stai facendo. E adesso, cari colleghi, благодаря ви за добре свършената работа, колега Чаба. С това стигаме до края на заседанието. Лек път. Приятно изкарване на 1 май. Следващото заседание на 6 май. Аривидерчи.